Лас. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Протокола от вчерашното заседание вече е раздаден. Има ли коментари или възражения? Ако не, то той е одобрен. Дневният ред